Уважаеми колеги, подновяваме заседанието. Протоколите от вчерашното заседание и приятите текстове са налични. Има ли някакви коментари? Ако няма, протоколите се считат за прияти. Първата точка от дневния ред